докладът ще бъде подкрепен от мнозинството. Дебатът е приключен. Ще гласуваме утре. Има съобщение, което е свързано с господин Рено Серна Джонто, който напуска ЕНП и се присъединява към ЕК.